Точка първа в дневния ред е приемане на дневния ред. Няма предложения за изменение и съответно приемаме дневния ред. Точка втора. Европейска заповед за осигуряване на защита. Идеята на това предложение е да се осигури защита на жертвите на престъпления и да се гарантират някакви права на тези хора. Тези права включват превенцията на насилието между хората и срещу жените и децата. Ето защо това досие се разглежда и от двете комисии и попада в правомощията на Комисията по правата на жените и Комисията по граждански свободи. За това по силата на правило 51 двете комисии решиха да проведат общо заседание по силата на сътрудничеството председатели днес са председателите на Комисията по граждански свободи и на Комисията по права на жените. Господин Лопес Агилар е председател, съответно през януари имаше инициатива за директива, а тази година на 27 януари пък се представи инициативата на Европейския парламент. Докладчиците представиха своите доклади в рамките на комисиите. Чухме позицията на комисията и на съвета, получихме позицията и на правната комисия на парламента относно правното основание. На 4 юни имаше обсъждане на досието. На 12 юли определихме крайен срок за внасяне на изменения. Имаме 141 изменения и 12 компромисни изменения. Сега ще дам думата на господин Лопес Агилар. Иска ли председателя на комисията Либе да добави нещо? Ако няма желаящи, искам да дам думата на двамата докладчици. Искам да ви напомня, че трябва да гласуваме в 9 часа. Други хора част от които съм и аз, имат гласуване в Имко в 10 часа. Моля ви да отчетете това. Добре, казва председателката, давам думата на двамата докладчици. Първо ще дам думата на госпожа Хименес Бесерил от Комисията по правата на жените. Моля. Sí, eh, seré muy breve. Gracias, señora presidenta. Eh, благодаря, господин председателю. Искам да благодаря и на колегата Ромеро, другия докладчик, с който работихме заедно. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на всички асистенти, които оказаха съдействие. Днес е един много важен ден за жертвите и това е една стъпка в правилната посока. Ние а, наистина а, сега трябва да покажем на всички жертви, че заставаме на тяхна страна. Всички жертви на насилие, които са обхванати в този доклад. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Ромеро от Комисията по граждански свободи. Sí, <clears throat> И аз бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка, които допринесоха за по-доброто качество на доклада. Благодаря и на всички сътрудници и съветници, които ни помогнаха. Най-вече на докладчика от НП. Благодарим за тяхната подкрепа. Това ни позволява да напреднем с този доклад по толкова сложен въпрос. Днес, както вече каза предната колега, е един много важен ден за жертвите. Смятам, че нашето послание ще стигне не само до жертвите, но също така и до съвета, който трябва да приеме това законодателство в рамките на Белгийското председателство. По този начин ще бъде даден реален тласък за приемането на заповедта за осигуряване на защита. Благодаря. Вам Сърдечни благодарности. Преди да започнем гласуването, искам да ви напомня, че това е ориентировачно гласуване – тъй като трябва да получим мандат за преговори с съвета. Значи това е ориентировъчно гласуване. Или orientation vote на английски. Започваме гласуването. Започваме с компромисно изменение. Едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Номер 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 4 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Извинявам се, извинявам се, пропуснахме гласуването по компромис номер 5. Връщаме се малко назад. Сега ще гласуваме по компромисно изменение номер 5. За, против, въздържали се, приема се. 33 3 го гласувахме, приехме го, отиваме на 34. За, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. А, е, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се. Извинявам се, то отпада. Гласуваме. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега стигаме до компромисно изменение номер 6. За, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 проверяваме. Проверяваме по 147. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега виждате кой как е гласувал. Сега гласуваме по 38. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 7. За, против, въздържали се, приема се. 151 за,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 против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, приема се. То отпада, така че отиваме на 166. 166 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, приема се мисля, че трябва да проверим. 167. Начало на гласуването. Край на гласуването. 31 гласа за, 32, защото господин Лопес също гласува. 34 гласа против. Двама въздържали се. Отхвърля се. Четирси и шест. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. 168 за против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. 168. Край на гласуването. 39 гласа за, 28 против, 1 въздържал се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 171 отпада, отиваме на 170 за секунда само. Yes, so we go to, so we go to 173.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 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Изменение 223. Начало на гласуването. Край на гласуването. Четиридесет два гласа за, 43 реално, 28 против, няма въздържали се, приема се. Изменение 57 на 3 части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, а не, тя отпада. Отпада третата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 190 отпада. 191 е оттеглено всъщност.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 196 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. 196 начало на гласуването. Край на гласуването. Един глас в повече за социалистите. Сега всичко е наред. Край на гласуването. Тридесет и два гласа за, 33, 37 против, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61, първа част, за, против, въздържали се, приема се. 203, за,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 76 за, против, въздържали се, приема се. Двеста и 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 78. за. Против. Въздържали се. Приема се. 220 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен начин. Моля, гласувайте по 220. Край на гласуването. Приема се. Приема се. Сега 79. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. 224 за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 36 за, 33 против. Приема се. Да, госпожа Енокатакис. Като че ли пропуснахте една от, едно от моите изменения? 219. Обедена съм, че искате да подкрепите това изменение, затова моля, нека да гласуваме по него. Само за секунда, моля. asks for the floor, but maybe first you give, first you give the answer. Yes. Je pense que l'amendement 2... Само за секунда, моля. Първо искам да дам отговор на госпожа Яна Кодакис. Значи, още преди 20 дни взехме решение и взехме решение за тези 20 дни, за които се говори. Затова не гласуваме. Господин Тарабел. То, точно това исках да кажа, че това изменение беше прието. И сега продължаваме. с 229 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Сега 87 в три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въз... отпада, отпада, извинете, втора част отпада. Не, не, трябва да гласуваме по втора част. Моля, гласувайте по втора част на 87. Кой е за? Против, въздържали се? Приема се. Трета част. Моля, гласувайте за. Против, въздържали се? Приема се. Сега. 230 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 230, моля гласувайте. Край на гласуването. 35 за, 34 против. Приема се. Край на гласуването. Сега имаме вече резултата. Ораторът не говори в микрофон. Да, госпожо Лулинг, заповядайте. Ако вдигнете ръка, ние ще можем да видим, че сте гласували. Аз казах това незабавно. Гласуването приключи. Сега гласуваме по 88. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Едно за против, въздържали се, приема се. 89. А, всъщност отпад 89. We go to amendments number two. Vote. Изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 93. Кой е за? Против въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласовете. 93. Мисис Люлинг, yes. Госпожо Лулинг, да. Край на гласуването. Двадесет и девет за, четиридесет и един против. Отхвърля се. Номер 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим по електронен път. Компромис 12. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65 са гласували за. Сега 98, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 5 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим по електронен път. Изменение 5. Моля, гласувайте по него. Край на гласуването. 41 за, 30 против. Приема се. Номер 6. Моля, гласувайте. Кой е за? Изменение 6. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 102 за. Против, въздържали се, приема се. 7. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 8 за. Против, въздържали се, приема се. 103 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 104 за. Против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 104, моля гласувайте. Край на гласуването. 36 за. Против, въздържали се. Ай, 35 на 35, извинете, значи се отхвърля.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 38 за, 31 против. Приема се. 108 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение а не всъщност отпада то. За това 109 сега. Yes. 109. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 15 е за. Против въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 15. Край на гласуването. 40 за, 30 против, 1 въздържал се, приема се. 112 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 12 кой е за? против, въздържали се, приема се. Тринайсе, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 111, моля гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 31 против. Приема се. 14 за, против. Въздържали се. Приема се. 114 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 113 за, против. Въздържали се. Мисля си, че е прието. Искате ли да проверим? Добре, нека да проверим. 114 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 40 са. 31 против. Приема се. Сега компромис 10. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Номер 16, кой е за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се.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 Сега гласуваме по електронен път по целия текст с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 64 има са гласували за, един против. Поздравление и за двамата докладчици, които свършиха отлична работа. Поздравление и за всички, които стават жертви на насилие тъй като сега могат да разчитат на по-голяма защита. Преди да си тръгнете, искам от името на Комисията по правата на жените, да благодаря на докладчиците, да благодаря на председателя на Комисията по граждански свободи, колегите от тази комисия и секретарията на Комисията по граждански свободи за това добро сътрудничество по време на общото ни заседание. Благодаря. Моля, напуснете залата. Това е обращение към тези колеги, които не са от комисията по въпросите на жените, по правата на жените.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 Започваме заседанието на Комисията по правата на жените. На точка 3 сме приемане на дневния ред. Точка 12 от дневния ред ще бъде отложена, тъй като отговорната комисия е променила своя график на работа. Няма други промени в дневния ред, така че ние го приемаме. Точка четвърта, съобщение на председателя. Искам да ви съобщя, че генералният секретар на ООН номинира Мишел Бажилет, предишен президент на Чили, за ръководител на новото звено в ООН, което се нарича UN Women. От името на нашата комисия председателката ще напише поздравително писмо на новата председателка на UN Women. Номер 5. Одобрение на протокол от заседанието от 14 юли. Ако не се появят възражения до края на днешното заседание, Протокола ще се счита за прият. Номер 6. Съобщение на председателя относно препоръките на координаторите. Заседанието се проведе вчера. Групата на социалистите и демократите ще направи становище относно европейското сътрудничество в областта на професионалното образование. Освен това, ще направят и доклад към Комисията по заетост относно външното измерение на социалната политика във връзка с трудовия пазар и социалните стандарти. Измененията ще се внасят директно в отговорната комисия. Същото въжи и за общото управление на финансовите институции. По отношение на доклад, свързан с независимостта на оценките на въздействието, координаторите решиха председателката да напише писмо на отговорното лице за съответното становище. Започнахме да обсъждаме работната програма за 2011 година и решихме, когато става въпрос за обществени изслушвания, да направим изслушване относно самотните майки, измененията в климата, Турция и равенството и положението на жените в зони на война и зони на конфликт, половата перспектива. Решихме да има делегации през 2011 година. Една делегация ще отиде в Варшава, за да подготви полското председателство. Ще има делегации в Копенхаген. За датското председателство ще направим и посещение в Харватия. Опитваме се да направим и посещение в Палестина. Взехме решение за темата за Международния ден на жените през 2011 година. Темата е ролята на жените в бъдещия Европейски съюз. Искаме да включим младите жени и тяхната роля в областта на външните ни отношения. И накрая, координаторите взеха решение да приканят председателката да напише писмо на комисията по отношение на оценката на въздействието за директивата за майчинството. Искаме да чуем какво смята комисията. Забележете, че това ще стане само ако не закъснеем, тъй като сме предвидели да разгледаме досието в пленарна зала по време на втората октомврийска пленарна сесия. Това е информация от заседанието на координаторите от вчера. Преминаваме към точка 7. Въздействие на рекламите върху поведението на потребителите. През март 2010 година координаторите решиха да изготвят доклад – за целите на комисията по вътрешен пазар относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите. Докладчик по становище от нашата комисия е госпожа Пападополо. Сега ще дам думата на госпожа Пападополо. Имате я.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 членовете на моето семейство, освен това, те помогнаха. Имаме някъде около 40 изменения. Целта е да се демонстрира какви са положителните елементи тук, а именно да се говори за жени без да се използват клишета и стереотипи. Благодаря за приноса на цялата група. Имаме един по-добър текст. Благодаря на секретарията. Благодаря на всички сътрудници, които помогнаха. Имаме 8 компромисни изменения. Надявам се, че ще ги подкрепите. Благодаря, госпожо Пападопуло. Преминаваме към гласуването. Компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приема се.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 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 6 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, Искате проверка. Проверка по компромис номер 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Двайсет гласували, 9 гласа за, 11 против. Отхвърля се. Гласуваме по 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се, но проверяваме 25. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 гласа против, 9 за. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 гласа против 9 за. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Проверка по компромис номер 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 глас против, 9 за. Отхвърля се. Гласуваме по 30 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Номер 3 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 8 за, против, въздържали се. Приема се 33 за, против, въздържали се. Приема се 34 за. Проверка по 33. Начало на гласуването. Край на гласуването. 11 гласа за, 12 против. Отхвърля се. Гласуваме по 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 Извинете, госпожо, председател, можем ли още веднъж да гласуваме а, 35-то изменение отново да гласуваме? So sorry, Извинявам се, госпожо Матера, но когато оповести резултата, не можем да гласуваме отново. Това са правилата. Е, е, Извинете, обаче тук има едно кратко гласуване в комисията и гласуването може да бъде повторено. И има колеги, които могат да го потвърдят. Това беше предишното гласуване. Не помня, може би имало технически проблем. Сега обаче беше абсолютно ясно. Сега трябва да продължим. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Госпожа Матейра. Тъй като аз се отвлякох, а вие подновихте гласуването, за това аз не гласувах също така този път както и моята колега. Вие все още не ни съобщихте за резултатите, така че със сигурност можем да повторим това гласуване. Може да гласуваме. Гласуваме електронно по 37. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 на 9. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка 39. Край на гласуването. Приема се. 10 гласа за, 4 против. 7 въздържали се. Номер 40 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Начало. Край на гласуването. Резултата е ясен. 20 гласа за, 3 гласа против. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателното гласуване. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 20 гласа за, 3 гласа против. Поздравление за госпожа Пападополо. Благодаря. нататък към точка 8. Предложение за изменение на акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори. Докладчик в нашата комисия е госпожа Гурмай, която не може да присъства днес, затова давам думата на госпожа Томсен. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. От името на госпожа Гормай бих искал да прочета нейните бележки преди да гласуваме. Тя отговаря за включването на съображението за равенството на половете в Комисията по конституционни въпроси. Тя помоли да подкрепим доклада за промените, свързани с избора на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори. За... Това е доклада ДъВ. Тя предлага четири изменения. За белия списък на Европейския съюз тя предлага минимум от 40 от всеки пол за всички кандидати И това са изменения 1 и 3. И второ, на този общо европейски списък също трябва да бъдат включени кандидати от етническите младсинства. Тя смята да предложи пропорционално представителство на жените и по-добро представителството на кандидатите от етническите младсинства. Това е изменение 2. И трето, за бременните депутатки и унези, които са в отпуск по майчинство, тя предлага да се разработи предложение, според което да могат временно да бъдат замествани депутати от Европейския парламент при временност, отпуск по майчинство или отпуск по осиновяване на дете. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Томсен. Давам думата на госпожа Бауер. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да ви помоля да обмислите, да отложим гласуването по това становище. Това е така, защото, доколкото знам, има сериозна вероятност да бъдат отеглени, да бъде отеглен този доклад. Основният проблем сега не е представителството на половете в избирателните листи. Основният проблем е дали ще се съгласим с това да има общо европейска политическа листа или не. Това е сложен политически въпрос и по него не са взети решения дори в Комисията по конституционни въпроси. Затова предлагам да не водим политически дебат по този въпрос. Според мен е прекалено рано да решаваме каквото и да било по този въпрос. Благодаря ви. Госпожа Яна Кодакис. Извинявам се, искам да подкрепя казаното, защото когато видях това досие, бях много изненадана. Не знаех въобще, че сме се договорили за общ европейски списък. Ако нямаме списък, как може да имаме квоти? Така че ще трябва да се обсъдят нещата още веднъж, освен ако не се появи списък такъв общ европейски, без да сме забелязали. Ма това едва ли ще стане, така че нека да отложим нещата за сега. Благодаря, госпожо Яна Кодакис. Комисията АВКО предвижда гласуване на 9 ноември. Има решение на координаторите да предложим нашите изменения направо на Комисията по конституционни въпроси. Всъщност, членовете на Комисията имат право да решат дали да се гласува. Моля ви, да вдигнете ръка, ако сметнете, че трябва да се гласува днес. Онези, които смятат, че трябва да се отложи да вдигнат ръка, на английски може би е малко по-лесно сега, ако го кажа. Искате да се отложи. Вдигнете ръка. Мисля, че мнозинството иска да се отложи това гласуване, значи добре, взехме решение. Отлагаме гласуването. Eh, Еми, преминаваме към следващата точка. Жени, работещи при несигурни условия на труд. Това е доклад по собствена инициатива. Координаторите взеха решение за този доклад. Темата е изключително актуална, като се има предвид настоящата економическа ситуация. Много економически фактори доведоха до все по-несигурни условия на труд за жените. Много често заплащането е изключително лошо и така нататък. Отговорен докладчик от нашата комисия е госпожа Брита Томсен. Искам да и предоставя сега думата, моля. Uh, Съгласна съм с вас. Това е много важен доклад. Смятам, че можем веднага да преминем към гласуване. Благодаря, госпожо Томсен. Започваме гласуването. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 20 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Да проверим по електронен път? Добре. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 се приема. 14 са за, 9 са против. 21 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не? Нека да проверим добре. Моля гласовете по 21. Край на гласуването. Да, приема се. 19 за и 6 против. 22. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. На комисията по заедостта. Изменение 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. На същата комисия. Изменение 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. Кой за? Против. Въздържали се. Приема се. 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 са против, а 8 са за. Номер 4 на комисията по заедостта. Кой... Е а, всъщност отпада. Следващото 8 също отпада. Сега 27. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 15. На комисията по заедостта. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 31. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим добре 31. Моля, гласувайте. So now the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 са против, 11 са за. 32 кое за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно на комисията по заедостта, всъщност няма да се гласува. Сега 33, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Мисля си, че трябва да проверим. 33, моля гласувайте. Така е на гласуването. Да. 13 са за, 11 са против. Приема се. 7 на комисията по заедостта. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Добре, нека да проверим компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. And it's adopted. Приема се. 13 за, 12 са против. Сега изменение 3 на Комисията за тоста за, против, въздържали се. Приема се. 39, кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. 40 за. Против, въздържали се. Приема се. Employment 9, кой е за? против, въздържали се, приема се. 10 отново на комисията по заедостта за, против, въздържали се, приема се. 12 на комисията по заедостта за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 на тази комисия за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 на същата комисия за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 на същата комисия за, против, въздържали се, приема се. 41 кой е за, против, Въздържали се? Нека да проверим. Моля, гласувайте по 41. Край на гласуването. Да, отхвърля се 12 за, 13 против. 42, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 6, кой е за? против, въздържали се, приема се. Employment 5, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7, кой е за, за, против, въздържали се, приема се. 47, кой е за, против, въздържали се, въз... приема се. И, и, извинете. Извинете, госпожо председател. Аз дойдох от гласуване в бюджетната комисия. И гласуването там също беше дълго. Тук няма толкова а, много неща да се гласуват, а препускаме. Нямаме време дори да обърнем и страниците. Може ли малко по-бавно, малко по-спокойно? Има все пак а, има разлика между гласуванията в Комисията по бюджет и в Комисията за защита правата на жените тук може да се говори и по-бавно. Не са толкова много измененията. Добре, ще се опита малко да забавя нещата. Как, казвайте ми, как искате да работим. За мен не е проблем да забавя малко нещата. Но сега, ако всички ме слушат, можем да гласуваме по Изменение 48. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. Изменение 48. Надявам се, че всички осъзнават, че ние гласуваме по изменение 48 Гласуването започна, гласуването приключи. 26 души са гласували за. Следователно се приема. И сега, приятели, ако можем да продължим, аз предлагам да гласуваме по изменение 49. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Номер едно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И сега, ако не възразявате, можем да преминем към компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Номер 5. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. And uh, it's rejected. Отхвърля се. 12 са за, 14 са против. Сега 8 на комисията по заедост. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Номер 6. Отново на комисията по заедостта. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Изменение 7, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Номер 8, кой е за? Приема се 9 за. Приема се. Сега номер 10. 10. За. Гласуване по електронен път за 10. Моля, гласувайте. The vote is closed. It's rejected. 13 against and 12 in... 13 гласа против, 12 за. Номер 11 за, против, въздържали се, приема се. Комисия по заетост Д за, против, въздържали се, приема се. Същата комисия и за, против, въздържали се, приема се. Заето с F, за, против, въздържали се, приема се. Заето с Г, за, против, въздържали се, приема се. Номер 12, за, против, въздържали се. Нека да проверим. Номер 12, начало на гласуването. Така, приема се. 18 са гласували за, 8 против. Номер 13 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се.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 И сега гласуване по окончателния текст. Измененията гласувам по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 за 4 против. Поздравления на, за госпожа Томсън, нашия докладчик. Поздравления! Благодаря за сътрудничеството по време на процеса на гласуване. Преминаваме към точка 10 от дневния ред. Доклада се казва приноса на политиките на Европейския съюз в областта на равенството между мъжете и жените за борбата срещу младежката престъпност. Ще направим дискусия сега. Докладчика е госпожа Заборска. Това е доклад по собствена инициатива. Координаторите взеха решение за този доклад на 24 ноември. Имаме работен документ, който беше представен от докладчика. Имахме и дискусия на 23 юни с поканени експерти. В доклада се говори най-вече за отговорността на родителите и необходимостта от това да се инвестира в човешки и социален капитал, за да може да се предотврати младежката престъпност. В началото искам да дам думата на нашия докладчик госпожа Заборска. Моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за уводните думи, които казахте по този инициативен доклад, свързан с политиките на Европейския съюз в областта на равенството между мъжете и жените за борбата срещу младежката престъпност. В самото начало искам да благодаря за за всички изказвания, предложения, коментари, които бяха направени по време на публичното изслушване, проведено наскоро. Тези мнения бяха много интересни и аз се опитах някои от тях да ги включа в моя доклад. В самото начало също така искам да отбележа, че тази тема е доста противоречива по редица основания. Има различни мнения, които бяха изказани по какъв начин семейството трябва да окаже влияние върху младежите в бъдеще, също и как да се намали младежката престъпност. Ние също искаме да избегнем евентуални недоразумения. Ето защо в моя доклад съм се позовавала върху международни организации, които са признати световен мащаб, като ООН, институциите на Европейския съюз, Европейския парламент, Европейската комисия, СТО, Световната здравна организация също така. Така че да могат да се избегнат всякакъв вид недоразумения. Тази тема привлече доста голямо внимание през последните години, тъй като младежката престъпност се покачва. Има много млади хора, които извършват престъпления от една страна и от друга страна престъпност да, а, се извършва от а, а, младежи на все по-ранна възраст. Също така има и случаи на насилие. Често отговорността се приписва на семейството, на родителите, на социалната среда на детето. Разбира се, средата играе съществена роля и по този в тази насока са и заключенията на международните организации. Тези заключения се посвещават на това как семейството може да гарантира сигурността на децата, да им даде една економическа основа, да създаде една здрава среда. Ако децата растат в една добра среда, те в бъдеще по-лесно се интегрират в обществото. Трябва да бъдат създадени добри условия за отглеждане на всяко едно дете, за да може то да расте здраво. Така че акцента се поставя и върху политиката свързана с здравеопазването. Също така засегната темата за трудовия пазар, за професионалния живот – на родителите, които същевременно трябва да отглеждат и децата си. Много често се случва така, че работещите родители нямат време да обърнат внимание на децата си. В този доклад също се споменават опасностите, проистичащи от интернет – Става въпрос за сексуална експлоатация на малолетни деца. Тези е, феномени също се срещат все по-често. Ето защо в този аспект е, семейството е също от е, голямо значение. Има случаи на насилие срещу деца, които което насилие се упражнява не само от възрастни хора, а и от а, деца. В моя доклад също така подчертавам, че отделните държави членки трябва да поемат своята отговорност – политическите действия не могат да бъдат централизирани, т.е. само на европейско ниво или в рамките на европейските общности. Но Европейския съюз обаче би могъл да подкрепи инициативите на отделните държави и членки. Също може да има финансово субсидиране на отделни проекти. Също така се оказва подкрепа на отделни инициативи от неправителствени организации, да се създадат мрежи за обмен на информация, да се извършва оценка на изготвени доклади по този въпрос. Също така искам да спомена сферата, свързана с правата и задълженията на родителите. Ясно е, че семейството е най-важно за едно, а, за подрастващото поколение, но важно е и какво ще е влиянието на семейството, но то не винаги е решаващо. В доклада подчертавам, че Европейския съюз може да играе важна роля, като окаже подкрепа на политиката, свързана с равенството между мъжете и жените. Така че и двамата родители равностойно да отглеждат децата, децата си. Също така е важно родителите да имат една стабилна социално-економическа основа, върху която да стъпят и да могат по-лесно да отглеждат децата си. Европейския парламент прие редица доклади, свързани с демократ... демократичната ситуация, демократичната обстановка в извинете, за демографската ситуация в Европейския съюз, за това, че населението е застаряващо което значи, че децата са нещо много ценно за Европейския съюз. Те, разбира се, могат да допринесат за економическия растеж и за етос в рамките на Европейския съюз. Не може да ни е безразлично в каква среда растат тези деца. Също така става въпроси и а, за деца, които стават а, престъпници. в една възраст, в която все още не са в тежест на обществото, но след като пораснат, те се превръщат в такава тежест. Добре е децата да бъдат интегрирани навременно в обществото, така че да не се превръщат в тежест след това. Повечето от младежите растат в хармонични семейства, в и разбира се, те ще имат един много добър принос към обществото в бъдеще. Но трябва да се отбележи също така от друга страна, че младежката престъпност нараства. И това е един политически и економически проблем за Европейския съюз. Аз се опитах в този доклад. оратора не се чува. И така, аз се опитах в този доклад да отправя една препоръка към държавите членки. Е, за това, че те трябва да имат предвид и ам, економическата ситуация на отделните семейства <clears throat> при отглеждането на техните деца. те трябва в да се занимаят с економическата ситуация, за това, че децата да бъдат добре интегрирани в обществото, да не стават престъпници, а именно да се създаде една положителна, а не отрицателна среда, в която растат тези деца. И така аз искам да се върна към а, следното заключение, че а, важно е да оказвам подкрепа на родителите и предглеждането на техните деца, а от друга страна трябва да имаме предвид, че те и имат и родителски права за това, че те са финансово независими от а, различни външни фактори, които биха могли да имат негативно отражение или влияние върху техните деца. Благодаря, благодаря на всички а, колеги. а, които ще ми окажат съдеса с техните идеи, с техните коментари и така ще обогатят моя доклад. Благодаря ви за дискусията. Благодаря, госпожо Заборска. Сега имате думата. Първият оратор в списъка е госпожа Коста. Моля. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на нашия докладчик, госпожа Заборска, за този много интересен доклад. В него има много интересни идеи и факти. Мисля, че можем да споделим загрижеността на госпожа Заборска. Смятаме, че държавите членки трябва да обърнат повече внимание на условията, които са преобладаващи в тях. Това, което трябва да направим е да гарантираме, че работното време е по-щадящо за родителите. Защото като че ли хората имат все по-малко време за децата си, за да изпълняват своите отговорности на родители. Затова трябва да разгледаме стойността на работата вкъщи. Бих искала да ви напомня за Пекинската конференция и Декларацията на Европейския съюз. Там казахме, че наред с традиционните економически показатели трябва да се даде економическа оценка на невидимия труд нещо, което е огромен ресурс. И всичко това трябва да се включи в изчисляването на БВП, защото това е от значение за бъдещите поколения. Що се отнася до престъпността сред непълнолетни, да, наистина трябва да гарантираме това, че повече хора да се отнасят отговорно към своите задължения. Трябва да обърнем сериозно внимание на други ресурси. Например, да подкрепяме младежки организации, защото наред с семейството има и други организации, които могат да са в състояние да извършат повече дейност. И що се отнася до свободното време на хората, то младежките организации тук имат много сериозна роля, особено за деца, които са в неблагоприятни условия. Освен това, смятам, че е важно да се повторят някои от данните на Евростат. Е Това особено въжи за идеята на количественото измерение на този невидим труд и включването му в изчисляването на БВП. Виждаме, че на обществото му струва много скъпо, когато няма надлежни грижи за децата. Затова е важно да се потърси количествено измерение на този невидим труд. Особено това въжи за самотните родители. Затова настоявам да има по-голяма гъвкавост в работното време. Жените отдавна настояват за по-гъвкаво работно време, а като резултат те получиха просто по-несигурни условия на труд, когато те работят при много несигурни условия, например по времени договори. Смятам, че ще бъде добре да се опитаме и по-добре да разберем какви са условията, които са в корена на социалните злини. Не може да търсим отговорност от семейството за абсолютно всичко. All'alcol, alla, alla droga. Трябва също така да обмислим наркоманиите сред младите хора, които за съжаление нарастват. Младите хора стават все по-зависими от наркотици и алкохол. Трябва да обмислим начин на живот на младите хора. Много често този начин на живот се влияе от пазара. Всички държави членки като че ли почват се по- безгрижно да се отнасят към алкохолизма и наркоманият сред младеща. Затова трябва да възприемем политика, която да ни позволи да преодолеем тези проблеми. Смятам, че може би е добре да се изтъкне в доклада Следва да се изтъкне връзката между децата, които отпадат от училище и младежката престъпност, престъпността сред непълнолетни. Смятам, че тук има пряка връзка и смятам, че тук държавите членки също трябва да положат повече усилия. Трябва също така да разгледаме съобщението на Комисията за образованието. Да, разбира се, трябва да подкрепяме семействата, но същевременно трябва да удвоим усилията ни, за да предотвратим отпадането на деца от училище, защото това има огромно въздействие върху престъпността сред непълнолетни лица. За това съм съгласна, че трябва да създадем една мрежа за защита на и младите хора, на децата и за подкрепа на семействата. И трябва, разбира се, да отчетем въздействието върху семействата на възприеманите и провежданите политики. Много често семействата са нестабилни, много често има семейства само с един родител. Това не им позволява да създадат подходящи условия за децата си. Така че всичките стратегии, политики следва да бъдат насочени към това, например, да се намали наркоманията и алкохолизма сред непълнолетните и младите хора. В моята страна ситуацията става ужасяваща, както и в други страни. През последните години положихме много усилия в борбата срещу алкохолизма сред младежи. Нещо, което е сравнително ново явление. Това е огромен проблем за правителствата през последните години. Смятам, че е много важно да изтъкнете тези моменти. Благодаря. Давам думата на госпожа Ян Зерниски и след това София Инфелд. София Инвелт има думата. Благодаря, господин председател. Ще трябва да се тръгна веднага след моето изказване. Това не е особено учтиво, обаче предните оратори говориха много дълго. Аз не бях на предишни заседания. Трябва обаче да си зададем въпрос относно уместността на този доклад като цяло. Трябва да попитаме за какво носи отговорност Европейския съюз и за какво не. Малко ме обърква позицията на ЕНП. Ако погледнем семейните въпроси, които сме се опитали да включим в дневния ред в последната година, година и половина, виждаме, че позицията на ЕНП е много непоследователна. Например, ЕНП смята, че някои семейства така наречените LGBT семейства не са проблем на Европейския съюз. Свободата на религиозните училища, злоупотребите и турмоза в широк мащаб, всичко това не е проблем на Европейския съюз по ЕТНП. Казва се, че възпитанието на децата е основна задача на родителите. Когато четем доклада обаче, се използва един термин, който се казва effective parenting или ефективно упражняване на родителските задължения. Аз не смятам, че ние в Европейския съюз трябва да решаваме какво означава ефективно упражняване на родителските задължения. Хората сами могат да решават какви са техните задължения, как трябва да възпитават своите деца. Има два или три параграфа в доклада, които за мен са на границата на истеричното, а сега сме вече в едни по-нови времена. Винаги ще има заплахи за обществото, само че вчера, днес и утре заплахите са си едни и същи. Нека да бъдем разумни. Мисля си, че Европейския съюз не трябва да се меси в възпитанието на децата. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо Интвелт. Следващия оратор е госпожа Сенсин. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, аз искам да благодаря на докладчика за този доклад. Много интересни препоръки а, открих в а, този доклад, но много аспекти, които принадлежат към тази тема, не са представени ясно или въобще не са включени. От днешните дискусии става ясно, че докладчика се концентрира единствено върху ролята на семейството и а, върху а, мерки за предотвратяване а, на младежката престъпност. Но доклада а, има друго заглавие, което а, гласи приноса на политиките на Европейския съюз. И ето защо трябва да се запитаме какъв е при... нашия принос, който искаме да дадем. И трябва да си зададем въпроса защо. А, да, наистина има нужда от една интегрирана политика в а, борбата срещу младежката престъпност, а също и за осигуряване на социална и економическа база за поощряване на образованието и обучението. Докладчика се концентрира също така и върху отговорността на родителите – но важна е ролята на училището, на образованието, на младежките организации, които също така имат много важна роля в борбата срещу младежката престъпност. Сем... Семейство не е достатъчно, за да се справи ам, само и да предотврати младежката престъпност. Дори и а, отговорните родители не могат да променят а, сами нещата. Още веднъж повтарям, че това са родителите, училището и младежките организации, които трябва да допринесат за това. И е, имаше един треньор по а, бокс, който събра деца от улицата и им предложи вместо да се бият по улиците, да започнат да тренират а, бокс. Борбата срещу а, младежката престъпност не трябва да се концентрира единствено върху отговорността на родителите. Тази политика на равенство между мъжете и жените в контекста на борбата срещу младежката престъпност е свързано и с осигуряване а, на такова и гарантирано такова равенство между половете, да няма разграничение на ролите а, между мъжете и жените. Ако поощрим определени способности сред младежите, това ще доведе до по-успешно справяне с младежката престъпност. Децата трябва да са по-самоуверени, да имат по-голямо самочувствие – също така те трябва а, да бъдат а, обучени и да има такива предмети, заложени в европейското образование, а, свързани с разясняване на ролята на мъжете и жените и равенството между половете. Ако не растат в една здрава среда, децата рано или късно стават престъпници в някои случаи, особено ако има насилие в семейството. От насилие страдат предимно жените, младежите и децата. Понякога децата имат нужда от, да бъдат защитени от собствените им семейства. Също така трябва да се разпространяват знания и информация, свързана с сексуалния живот. в а, много общества се прави разлика между твоите, моите, техните а, деца. Не трябва само да осъждаме е, липсата на а, определен вид отговорност поета от родителите. Трябва също да има ясни дефиниции за това какви са отговорностите на родителите. Трябва да е ясно какво е влиянието на родителите във връзка с справянето с младежката престъпност. Ако докладчика иска, може по-добре да изясни този аспект в а, своя доклад. Економическите условия може би а, ще помогнат на а, родителите За съжаление, няма изисквания за събиране на статистически данни в областта на младежката престъпност. Не се прави разграничение между престъпленията, които се извършват от момичета и от момчета. Може би трябва да се засили ролята на неправителствените организации, на родителите – аз съм на мнението на докладчика в тази насока и аз ще и предоставя моите препоръки и изменения. Но това, което не одобряваме,